Good morning. Добро утро. Ще говоря на испански. Нека да започнем заседанието. Да приемем първо дневния ред. Имате ли възражения? Приемаме, че сте съгласни с него. И сега разглеждаме проекта Турция, второ разглеждане – Гласуването е отложено. А, извинете. Не Турция е отложена, глобалната стратегия е отложена. Давам думата сега на госпожа Пирикати. 545 са били измененията, 37 компромисни текста са оговорени що за отношенията на ЕСА и Турция, включително иммиграцията, законовата държава и основните свободи, както и положението в югоисточната част на страната, външната политика, политиката за е, реунификация и Кипър. Заповядайте, госпожо благодаря. Преди да започнем разглеждането за втори път на доклада, нека се възползвам от възможността да изразя от наше име съболезнованията, искрени съболезнования на жертвите от атентатите в Анкара. Смятам, че се изказвам от всички, когато кажа, че ние скърбим заедно с турския народ и потвърждаваме своята готовност да се борим с тероризма. Вие много добре общихте вече доклада, господин председател, заедно с докладчиците от другите политически групи. В последните две седмици договаряхме 37 компромисни изменения върху тези 545 изменения. И искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото успяхме да намерим формулировки, зад които могат да застанат всички политически групи в парламента. Основните заключения на доклада, така както ще ги гласуваме днес след обед, отразени в тези 37 изменения, компромисни са следните. Първо, сериозно се безпокоим, че е, темпа на реформите не само се забави в Турция, но в някои области независимостта на съдебната система, например свобода на изказване, има и отстъп назад осъждам а, натиска, упражнена от правителството върху всички, които критикуват. Журналисти видяхме, че има атаки срещу а, вестник а, и новидарски агенции, също заплахи срещу учени. А, и срещу опозицията, която се е, бива подложена на такова отношение ежедневно. Това е основното начало на доклада. После говорим за насилието в Юго-Истока и за е, мирните разговори. Осъждаме употребата на насилие отново от ПКК, ПКК и също така и е, полицейския част, който е въведен от е, силите за сигурност и правителството, защото по този начин в края на кращата гражданите, живеещи в тези кюрски области, 355 000 според е, самото министерство, са ограничени в начина си на живот. Смятаме, че ние трябва да обърнем повече внимание на този факт. И също така призоваваме да се интензифицира диалога по всички тези теми и най-добре в рамките на процеса за присъединяване. И тук стигаме до темата, която ще бъде обсъждана тази седмица по-късно също – миграцията. Изказваме похвала на турското население за бремето, което носят с посрещането на огромния брой бежанци. И говорим е, не само за това, че трябва да се намери решение на кризата с, ми, е, с мигрантите, но и да не се обвързва това решение с е, преговорите за присъединяване, защото присъединяването се случва след постигане на определени рез, е, резултати, а няма да е, е замяна на това, че се прави нещо за мигрантите. Искаме да е, влезем в диалог с турското правителство, да има данни за това колко души влизат от гръцките острови и какво се случва вътре в страната. Трябва да се постигнат и стандартите за либерализиране на визовия режим. И също призоваваме турското правителство да спазва географското критерии за, на конвенцията от Женева за убежище. Тоест Ирак също се включва в този обсек. Подчертаваме колко е важно да се намери решение също на проблема с Кипър, който съществува от десетилетия. Призоваваме Турция и всички международни участници да търсят един положителен резултат и изход от този процес. Благодаря сега и на е, персонала на всички политически групи и на секретарията, които работиха денонощно, 24 часа ден след ден, за да можем днес да проведем дебата и да гласуваме днес след обед. С това приключвам, господин председател. Благодаря. Благодаря, госпожо Пири. Сега давам думата на докладчиците в Сянка, госпожа Сомер от НП. Благодаря, господин председател. Аз също искам в началото да изкажа съболезнование на близките на жертвите на последния атентат в Турция и се надявам, че ние ще успеем да направим така, че подобни неща да не се повтарят. За съжаление обаче живеем в несигурни времена. Също времено желая да благодаря на докладчика Кати Пири и при всички останали докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. Ние имахме наистина много малко време, бяхме изложени на натиск по отношение на времето проведохме среща на докладчиците в сянка с цел компромис, но темата е твърде комплексна и броят на измененията, почти 550, беше толкова голям, че не беше е, достатъчно едно заседание. Миналата седмица се срещнахме три пъти и е, като цяло се споразумяхме да запазим основната линия, която следвахме и през миналата година. Може би Преговорите улесниха нашата работа, или по-скоро това улесни преговорите. В действителност ситуацията в Турция е непроменена, не се отбелязва напредък, имам предвид напредък към европеизация на Турция, по-скоро има крачки назад и това установява комисията в своя доклад. Смятам, че е цинично и безсрамно точно в деня преди миналата среща Европейски съюз Турция е, за мен да бъде поставен под държавен контрол и е, след това друг е, печатен орган да бъде поставен под контрол, който е тясно свързан с вестник Заман. Наистина в Турция има произвол, Турция ще остане такава каквато е, по волята на турското правителство, не по волята на народа. Европейския съюз би трябвало да преглъкне това във връзка с беженската криза, обаче ние смятаме, че е, това не бива да се смесва и това е мнението на участниците в преговорите и на докладчика Кати Пири. Турция от една страна и бежанската криза от друга страна. Ние не сме готови да правим отстъпки на Турция. Има неща, които не подлежат на преговори. Да, желаем добро сътрудничество с Турция, обаче няма да се изложим на натиск. Смятам, че е, много ясно личи това в задачите на нашия парламент. Знаем, че нашите държавни и правителствени ръководители са поставени под огромен натиск във връзка с беженската криза, но с нашата резолюция ние не сме готови да подкрепим това. Ситуацията в Турция беше описана току-що от Кати Пири. Имаше някои доста сложни точки, както винаги темата Кипър естествено е, е на първо място в дневния ред и е, това може би е и лакмусов тест е, за способността на Турция да се присъедини към Европа. Ние подкрепяме напредъка в Кипър, обаче смятаме, че не трябва да вземаме изпреварващо решение, също и със съответни формулировки в резолюцията аз не мисля, че трябва да се е, споменава турско-кипърска съставна държава в резолюцията. Е, всъщност е, това беше предложение на е, ръководителя на кипърското правителство, но това като че ли не ни въодушевява. Ние изпреварваме едно развитие, което е, трябва да последва в бъдеще. Като цяло искам да благодаря и на секретарията. Аз знам, че е, той също беше подложен на огромен е, натиск по отношение на времето, както и вие. Благодаря за това, че ме изслушахте и се надявам, че при гласуването ще постигнем добър резултат. Е, благодаря много. Има заявки за изказване. Приключвам с списъка. И моля, спазвайте времето. Господин Лаунсдорф. Аз също ще започна моето изказване с съболезнования към близките на жертвите на атентата в Анкара. Това е третият атентат за много кратко време. Ситуацията в Турция е непоносима и за хората, които живеят там – Страхът се разраства, това се отнася за Анкара, но това се отнася също и за кюрдските райони в югоисточната част на страната, така че наистина сме изправени пред нова ситуация. Позволете ми да кажа следното във връзка с доклада. Благодаря на Кате Пири, Рената Зомър и на всички останали колеги за доброто сътрудничество, също и на Марике Шаке, която е, ме заместваше понякога на преговорите. Наистина за кратко време ние успяхме да постигнем много. Три точки, които са важни за нашата политическа политическа група. Компромис номер 9, там е посочено, че е необходима нова оценка на процеса. Аз мисля, че е важно това още веднъж да бъде ясно показано, а именно дали процесът е, е правилният механизъм, с е, който ще бъдат е, структурирани турско-европейските отношения. Аз мисля, че това е включено и в доклада. Второ, смятам, че формулировката на компромис 17, където става дума за е, незаконното е, блокиране на турски е, вестници, включително Заман, е много правилна. Това трябва много ясно да се покаже. Свободата на пресата, свободата на мненията, офлайн и офлайн – са изключително важни за групата на либералите. Това са основните ценности в нашата политическа работа и е, страна кандидатка за присъединяване към Европейския съюз, като Турция, се отдалечава много от тези принципи. Третата точка, която е много важна за мен, това е компромис 31. Мисля, че това е точка, по която всички политически групи могат да постигнат съгласие, трябва да се изясни въпроса, е, че не следва да се смесва бежанската криза с процеса на присъединяване. Бежанската криза е остро политическо предизвикателство, е, което разбира се е, трябва да бъде обект на действие от наша страна, обаче не на цена Европейския съюз да се откаже от ценностите, които са характеристични характерни за процеса на присъединяване. Когато говорим, например, за първия критерий от Копенхаген първо, няколко пъти сме споменавали, че това не е, е доклад за напредък, а по-скоро е, доклад за отстъп. Е, госпожа Замър посочи, че трудно може да приеме защо няколко дни преди срещата Европейски съюз Турция бяха взети тези драстични мерки по отношение на пресата при отмяната на визите, аз е, мисля, че е, тук трябва да се постигне напредък, за да могат е, хората да пътуват свободно. Ние имаме много добросъвестни пътуващи. Например, има една група от турското подразделение на фундация Наоман. Сърдечно добре дошли! Благодаря, господин Такис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 съответното усещане. Аз мисля, че е, трябва да се отправи добро послание. Аз искам е, да отправя от името на моята партия и от мое име съболезнования. Е, тези атентати наистина влушават климата и е, ние сме изпълнени с безпокойство. Виждаме, че ситуацията в тази страна е, е неприемлива и е, буди безпокойство. Следва да се посочи, че тази ситуация стига до границите на страната. Там наистина има много големи проблеми и има много големи бежански потоци. Град Тишур, е, там бяхме скоро с една делегация и очевидно там ще пътува нова делегация. От 100 е, дни този град е под обсада и колегите посочиха е, още 350 хиляди души трябваше да напуснат своите домове. Това е ситуация, е, при която Европейския съюз трябва бързо да вземе решение и да упражни натиск върху Турция. Трябва да бъдат започнати разговори за решаване на кюрдския въпрос и ако тази ситуация продължава, тогава, за съжаление, е, нещата още повече ще се влушат, ще има и други атентати, вероятно, и ще има още по-големи бежански потоци към Европа. Вестник Заман беше блокиран и наистина всеки свободен глас е поставен под натиск. В Турция действат много забрани и това е нещо, което трябва да бъде тема в Европейския съюз на най-високо равнище. Е, преследват се също учени е, хиляди, е, хиляда учени е, подписаха е, петиция във връзка с турския въпрос. Всички тези хора са обект на преследване и много са загубили своята работа. На това място искам да поздравя Кати Пири, защото тя наистина много активно и е, много енергично се зае за постигане на компромиси в този доклад. ние нямаме нищо против турския народ. Ние всъщност не сме против никой народ. Ние изпитваме състрадание с, хората там. Е, сега в турската столица наистина действа фабрика за страх и този страх се разпространява. И след като има такова нещо, хората гласуват за режима. Сега по кипърския въпрос като цяло нещата вървят в правилна посока. Имам предвид това, което беше казано тук. Подкрепяме всичко безрезервно. За нас е важно изменението във връзка с заселниците. Мисля, че там ще се гласува. Има и още едно изменение, където се посочва, че трябва да се придържаме при разговорите към принципите и ценностите на Европейския съюз. И за мен е много важно кой ще гласува против превръщането на Кипър в страна с две общности. Ние смятаме, че това решение може би е невъзможно. Госпожа Ванна. Tack så mycket. Jag kommer att tala svenska så ni får ha lurarna på er. Eh, jag vill också börja med att... Eh, Благодаря, ще говоря шведски, така че много ви моля поставете слушалките си. Също желая да изразя моето съболезнование към жертвите от последния атентат в Анкара, но също и на другите, които са загубили живота си от много-много дълго време. От е, началото на войната между Ердоган и кюрдите. Много хора загубиха живота си и това, което сега е приоритет, е да се постави край на това насилие, защото по този начин цялостното развитие на Турция се поставя под заплаха цялото развитие в Турция. Важно за нас в настоящия доклад е Европейският парламент прикамва е, приканва и двете страни да седнат на масата на преговори и да е, договорят мир. Ако не се стигне до мир между турците и кюрдите, няма да успеем да решим другите проблеми, които има Турция. Ситуацията е наистина обезпокоителна не само в е, югоизточната част на страната, но и както каза госпожа докладчика, става дума за свобода на пресата, става дума за е, правата на човека и е, на много места е, има отстъп вместо напредък. Ние желаем да имаме доклад, в който да се радваме на напредък, обаче за съжаление това не е така. Освен това бих искала да предупредя, че не бива да се смесват въпросите свързани с миграцията и с предприсъединителните преговори, защото при преговорите ние не можем да се откажем от нашите основни ценности – това, че Турция сега затваря границите за бежанците, това означава, че основните права а, трябва наистина да се спазват при преговорите, също така и основните ценности. Не може в хода на преговорите изведнъж собствените интереси да станат приоритет, имам предвид затварянето на границите. И ако осъдим само една от страните в конфликта, това няма да бъде правилно. Трябва да осъдим и двете страни в този конфликт, за да се спре насилието между тях и е, също така е, не спазването на правата на човека. Ние ще подкрепим повечето компромисни изменения. При някой от тях може би е, ще се въздържим при гласуването, но е, като цяло подкрепяме, може би не във всички точки. Ще гласуваме с не е, най-вече във връзка с незаконната миграция, защото това са въпроси, е, които ни вълнуват. Е, според нас няма незаконна миграция. Всички хора по света имат право на обежище. al turno del debate. Благодаря, госпожо Валеро. Сега започваме дебата. Повтарям, изоставаме, затова моля една минута. Господин Пленкович. All, благодаря, благодаря на докладчика госпожа Пири е, за усилената работа, съболезнования на турските власти за ужасната терористична атака, поредната. Турция е изключително важен партньор в Европейския съюз. Той има, тя има своята ключова роля не само за стабилността в региона, но и в Близкия изток, а и е партньор, който ще бъде част от е, решението на най-голямата криза, миграционна криза, която сме имали. В такъв контекст излиза и доклада. Говорим за партньорство между много различни институции и в Европа и Турция. Това е важна тема. На 3 октомври 2005 започнаха преговорите с Турция за присъединяване, точно датата, когато започна и моята страна тези преговори, е, повече от 10 години. Е, напредъка е много е, малък, частичен и Следва да се направят повече усилия за реформата на съдебната система, свободата на медиите и така нататък. Това са основни елементи. И е, компромисният текст, който договорихме, изпраща един много силен сигнал на нашите турски партньори в това отношение и се надяваме, че ще намерим едно добро споразумение. Господин Папаракис. Хорошо, Ира Брат. Благодаря, господин председателю. Докладът, който е предложен на нашето внимание, обективно отразява действителността в Турция. За съжаление, всеки изминал ден намалява демокрацията в Турция. Не това бихме искали. Стана дума за търсенето на решение на кипърския въпрос. Не мисля, че има смисъл да не споменаваме това в доклада. Едно решение, каквото и да е то, трябва да бъде съобразено с европейското законодателство, европейските принципи и ценности. И европей, за Европейския парламент това трябва да бъде принципен въпрос. Европа в момента има сериозно сериозни проблеми със своята архитектура, именно поради пренебрегването на принципите, върху които тя се гради. Тоест задължително това трябва да влезе в доклада. Господин Танок, благодаря. Благодаря от името на нашата политическа група. Аз също изразявам съчувствие. Турция остава сериозно предизвикателство с управлението, човешките права на отношението към пресата и журналисти, е, както и към изричните заплахи е, от президента Ендогард е, спрямо Конституционния съд е, във връзка с осъждането на двама журналисти, а също и бомбените нападения срещу е, кюрдските територии. И все пак взаимодействието с Турция е единствения начин да овладеем потока бежанци към Гърция. Но цената, която те искат е твърде висока, визова либерализация, напредък, преговорите, финансови е, отстъпки, и кипърския въпрос, без да се приложи допълнителен протокол от Анкара от 2005 година, което би позволило на турски пристанища да бъдат, на Кипър да бъдат третирани като част от самостоятелна държава. Но днес към 2016 година аз съм съгласен, че трябва да се търси решение в Кипър. Това е много труден доклад. Председателя, отнемам ви думата.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 кампанията за референдума поставя въпроса в, за Турция много сериозно, предвид желанието на някой в Великобритания да напуснем Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Дебата се провежда в момента, когато отношенията ЕС Турция са в центъра на общественото внимание. Сюрреалистично преживяване, да да се види, че всичко замразено, толкова дълго достъп, визова либерализация и така нататък, изведнъж е, излиза на дневен ред. Ние разглеждаме определени принципи, но за какво? За, защото Турция ще реши проблемите, които нашите лидери не могат да решат трябва да бъдем внимателни. Много съмнителна игра е и при винаги се, цената се са, са принципите и м, доверието. Много от хората, които поддържат Турция, са разочаровани от развитието и аз се надявам, че нашата комисия и парламента ще насочи вниманието си към принципите на равенството на правата, за основните права на всички хора, независимо от вяра, изповедание, вероисповедание, етнически, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Тоест, ние трябва да искаме разделение на властите, правова държава. Това трябва да е в центъра на нашето внимание. Не е късно да издигнем глас преди е, сделката да бъде окончателно сключена. Господин Христофорос. Благодаря, господин председателю. Искам да поставя много важен въпрос. Става дума за ценностите и принципите на Европейския съюз, които ние отстояваме. Мисля, че присъединяването на, Европейския, на Турция към Европейския съюз не трябва да дава основание да забравяме прикиперския въпрос и така нататък. Не трябва да продължим разговорите, но Турция ни разочарова. Поеха ангажименти за изпълнение на протокола, подписан през 2005 година. Вече минават толкова години. Протоколът не само му не се прилага, но и една държава членка на Европейския съюз е поставена в крайно неравностойно положение. И още нещо, ако подходим така а, и тръгнем да отваряме глави, на преговори. За нас това не е последен рубеж, но не мисля, че трябва да се подхожда по този начин. Господин председателю, освен това, за селниците тук говорим за военно престъпление, по мое виждане. Не смятам, че темата трябва да отпадне от доклада в никакъв случай. И друг важен момент трябва да отстояваме европейските ценности. Това е основна предпоставка, е, която трябва да спазваме за доклада. Следващи изказваш се, господин председателю. Благодаря, господин Мавридес. Позволете да кажа нещо. Човешката болка е еднаква навсякъде. Отново виждаме погубени човешки животи в Анкара, но също така и в, тюр... и в доселяваните от кюрдите райони хората страдат. Искам да попитам колегите си. Миналата година вече сме говориме по този доклад и се питаме какво не е наред с Турция. Ще отговоря. Ето моя отговор. Ние съгласуваме определени неща и Турция не ги не прилага тези споразумения. Отново същото положение. Преди 10 години започнахме преговори за присъединяване при определени условия, но Турция не прави нищо. Многократно се каза, че трябва да отстояваме споразумението за Кипър и за човешки права и за териториална цялост. И още нещо. Проекто докладът за Кипър въобще не се спомена и протокол 10 там се цитира европейското законодателство и там се говори за Република Ки, е, Кипър. Няма е, кипърска съставна държава, няма друга държава. Госпожа Теохарос има думата като следващо радо господин Теохарос. Благодаря, господин председателю. С този доклад се премахва съществуването на Република Кипър. Е, и едва ли не, ние биваме опреквани за създаването на Исламска държава на европейска територия. Това не може да бъде прието. В доклада не става дума нито за народ, нито за европейските ценности по кипърския въпрос. Настоява се е, за приемане на едно неприемливо за нас решение, защото то е в разрез с правата на кипърския народ. В протокол 10 за присъединяването на Кипър към Европейския съюз Става дума за общо прилагане на европейското аки, но сега изведнъж става дума за една държава, върху която разширено да се прилага европейското законодателство. Мога да кажа много по кипърския въпрос, но ще сведа всичко до следното. Благодаря на колегите за възможността да поставя въпроса. Темата за разрешаване на въпроса за мигрантите, трябва да кажем, че Турция играе дво, двояка роля. Тя подкрепи и каналджиите, господин Магелос. Thank you very much. Uh, Sorry for. yes. I would like to support the Искам да изразя подкрепа за доклада. Той е балансиран и разкрива сложността на положението в Турция. Трагичните събития, събития, които будят сериозна загриженост, също се споменават Проблемите на Турция са отчасти национални, отчасти вносни, така да се каже. Турция вече не е същата, както преди няколко години, но тя си остава наш стратегически партньор и винаги ще има пряко отношение към нашата собствена сигурност, към нашите економически и ам, стратегически интереси. Да не изпадаме в крайности в своите дискусии и преценка за Турция. Нека не забравяме, че дори нашия дебат тук може да повлияе на положението в Турция и да предизвика съответна реакция да се използва от авторитарните политици в Турция. Нека не забравяме и как стоят нещата след изборите в Германия. Интеграцията на турски граждани в Германия и други западноевропейски държави никога не е било проблем. Може би да се замислим и за тези събития. Благодаря. Сега господин Епистадеус. Благодаря, господин председателю. Няма съмнение, ние сме против насилието във всякакви форми и го осъждаме. Затова осъждаме и терористичния акт от Анкара, който в крайна сметка отне живота на невинни хора искрени съболезнования на техните близки. За жалост, насилието е една от слабостите на турската държава. То тя, тя прилага и по отношение на собствените си граждани. Всички знаят и агресивната политика на Турция спрямо съседите, специално спрямо Гърция, окупираната територия на, на част от Кипър. Това е агресия. И тази държава трябва да бъде наш равнопоставен партньор. Според вас, вероятно, нищо няма да се случи. Турция ще продължи да провежда своята политика и трябва да кажа, ако има народ, който трябва да поздравим, това е гръцкия народ, защото забелязваме, че въпреки меморандума Гърция продължава да приема иммигранти, а Турция се опитва да е, трупа капитал от това. Госпожа, е, господин Брок, благодаря искам да благодаря на Кати Пири и докладчиците в Сянка. Пред нас е един балансиран доклад, който ни води напред. Но първо за Турция няколко принципни думи. Знаем, че там има нарушаване на човешките права, на свободата на мненията, а и други неща. Известно ни е също така, че тази война с кюрдите е съвършенно ненужна и е едно вътрешно политическо боричкане, което излиза от контрол. Поради тази или други причини аз е, не виждам е, членството на Турция, защото говорим за това от 2004 година, аз тогава е, и моята политическа група отправихме сериозни предупреждения е, сега малко не мога да го разбера. Не ми стига колко да го, да, да го побера. Но все пак при всички критики Турция пред е все пак една относителна демокрация и правова държава в сравнение със своите съседи. И ако искаме разумно да преценяваме нещата, трябва да не забравяме това. При всички е, мюсюлмански съседи на Турция нещата са много по-различни. Е, и освен това, преговорите за Кипър влизат в интересен етап. Първо, има ясен, очевид, очевиден шанс да се постигне съгласие. И то много, подходът е много сериозен от двете страни. Трудно е, но всички ние трябва да се опитаме да подкрепим това, ако искаме да постигнем резултат. И аз предразбирам предложението на гръцкия кипърски президент да се включи изучаването на турски в, на територията на Кипър като твърда разумно. Ако търсим добро решение, а, мисля, че си струва. Предложението е наистина добро. Няма защо да се окупаваме по старите фронтове в които, и окопи, в които пребиваваме 20-30 години. И освен това да погледнем картата. Турция играе важна роля за овладяване на беженската криза. Щем не щем. И ако искаме да овладеем потока от беженци тук при нас и не искаме всички да нахлуят в Гърция, защото при затварянето на другите граници, аз съм против затварянето на балканския маршрут, но все едно, така или иначе това ще стане. Гръцки приятели, Помислете си много добре. Какво ще стане? Хората ще дойдат от Турция. С Турция няма постигнато съгласие. Едновременно с това границите на Европейския съюз по-нататък са затворени. Не ми се струва много интелигентно решение. Затова по, при все цялата критика, която разбирам исторически, не бива да забравяме и това. Дали това ще ускори присъединяването? не, не бих казал, нуждаем се от 72 съгласия, така да се каже, в съвета на министера, плюс ратификация, плюс дебат при отварянето на главите, ние все още не сме стигнали до там. Тоест, Турция няма да влезе в Европейския съюз, така да се каже, след на светли понеделник или на Велики понеделник. А що се отнася до свобода, визовите облегчения, трябва да погледнем главите, какво общо има това със съответните свободи и мисля, че ние ще можем да следим дали нещата наистина се развиват в съответната посока и да кажем ясно, че Турция не е готова за членство по този въпрос. И това е свързано и с визовите облегчения. За сега говорим за облегчения, но за безвизов режим има още време. Ще припомня как се развиха нещата с Украина. Украина. И имаме 72 критерия за прилагане, от които 50 още трябва да бъдат потвърдени. Така че политически отстъпки няма да има. И като се говори за среща през юли, това ще стане при известни условия. Затова аз мисля, че доклада е в вярна посока, но аз лично си запазвам позицията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Не очаквах да получа е, до думата. Това е госпожа Пири. Ние знаем е, всички е, разлики в становищата тук в парламента между политическите групи, когато става дума за Турция. Но е, сега можем да се обединим зад мнението, че в настоящия анализ ние намерихме общи позиции. Мисля, че шума в залата не е свързан с доклада ми. И се надявам, господин председател, че днес след обед ще можем бързо да гласуваме компромисните изменения и доклада като цяло. И през април е, ще гласуваме в пленарна зала в Страсбург. Благодаря, госпожо Пири. В 16 часа ще гласуваме, приключваме с тази точка и преминаваме към е, следващата, която е Европейския фонд за демокрация. Silent, please. Ако обичате тишина в залата, нека да започнем с следващата точка. И bueno, estoy feliz de darle la bienvenida hoy a Jerzy Pomianowski. Искам да е, кажа добре дошъл на господин Ержи Помяневски, изпълнителен директор на Европейския фонд за демокрация. Той ще представи годишния доклад на фонда. От 2013 година функционира този фонд. Много активна дейност развива в трите години съществуване. Работи в сътрудничество с Европейския съюз, институциите и страните членки, но е една независима институция. Фондът поде много инициативи и от 2015 година той съсредоточава дейността си в конкретни географски райони. Заповядайте, господин Помяновски, имате 10 минути да ни разкажете за вашия доклад. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще ви представя нашата дейност от 2015. Е, Статута на фонда ме задължава ежегодно да ви давам тази информация, затова съм изключително благодарен, че сега мога да направя това. Електронната версия на доклада ви бе изпратена преди заседанието. Има да също и няколко разпечатани хартияни копия, ако искате да ги ползвате. Искам да е, коментирам някои основни моменти и след това ще отговоря на въпросите, ако имате. Първо, нека да кажа няколко думи за специалния доклад, който изготви фонда през 2015 за дейността, която е, бе извън ключовете ни функции, като отпускане на е, помощи. Е, ставаше дума за доклад на руски, за медиите. Холандия се обърна към нас, за да можем да направим нещо за заливащата северните региони руска пропаганда. После ще говоря за географското разширение е, на дейността на фонда. Взехме това решение в края на 2014 и съответно го изпълнявахме през 2015. И накрая ще ви представя а, какво а, носиме ние като добавена стойност с няколко примера и ще ви дам общ поглед върху нашата дейност в конкретни случаи. Доклада за независимите медии, е, на, които работят на руски, бе изготвен през 2015. Публикувахме го и той имаше е, за цел да ангажира правителствата, които се интересуват от тази тема. Направено бе едно проучване, което да даде отговор на основния въпрос как да се е, балансира или контрира влиянието на е, контролирането от правителството е, медии, които работят на руски. Става е, дума за е, така най-успешните медии, е, разпространяващи е, пропагандата на Кремъл. Въпросът беше дали да се създаде нова европейска телевизионна станция. Например, ние предложихме различни отговори на въпроса и се опитахме да обясним, че макар, че е необходимо много координирано да се действа по този въпрос, не трябва да забравяме, че в момента има много независими медии, които работят в това медийно пространство те имат е, нужда от подкрепа и те имат нужда и от координация. Та не е толкова прост е, отговор да или не да има нова телевизионна станция. По-скоро отговор е да има плуралистичност и повече баланс и координиране между независимите медии. Бе подета тази идея от е, ключовите западни медии и бе включена в стратегическия в плана за действие за стратегически комуникации на службата за външна дейност на ЕС. Много правителства също така в последващи е, семинари и конференции е, казаха, че се възползват от препоръките на доклада и ще ги прилагат в конкретните си дейности и разпределения на средства. И това се случва. Трите основни препоръки, значи да се създаде независима новинарска агенция, да се е, създаде един център за отлични постижения в медиите, които да се занимават с обучение на журналисти и да наблюдават е, тенденциите и също да се създаде е, център за създаване на новинарски съдържание Първите две са изпълнени, третата се подготвя за изпълнение. Тоест, 6 месеца след доклада, три от основните ни препоръки са приети много сериозно от правителствата на Холандия, Полша, Обединеното кралство, Латвия, Естония и още няколко страни. Това е, е една от дейността на нашия фонд, която всъщност е, разпро... е извън ключовата ни дейност за отпускане на помощи. И тук е, всъщност се занимахме с един много конкретен е, въпрос за нашите членове и предложихме дейност на практика. Разбира се, ние продължаваме да действаме по ключовата си дейност. Една трета от нашата дейност се състои именно в подкрепа на проекти, включително свързани и с медиите. Така че ние така или иначе подкрепяме е, дейността на независимите медии, независимо от доклада. Второ, Разреше... Разширението на нашата дейност, чисто в географски измерения, през декември 2014 взехме това решение и го изпълнявахме през 2015. Като а, ние имаме е, ограничени е, ресурси, за това и следва да ограничаваме а, дейността си, но независимо от това борда реши да, да разширим дейността си, без да се предвижда много голямо увеличение на е, финансирането. За това изпълнителният комитет, който дава насоки на съвета, извърши доста работа, за да можем да започнем дейност, която излиза извън ключовете ни задължения. Процесът започна постъпателно и сега слагаме акцент върху тези области, където или нашите членове предоставят финансиране, или представляват конкретен интерес. Няколко проекта имаме, свързани с партньори в Русия и Централна Азия. Работиме също и с с някои арабски страни извън непосредственото ни съседство, Бахрейн, например. И през 2015 не е, подехме друга дейност за други региони. Тоест, е, така, за сега е, процеса се развива стъпка по стъпка. Координираме сега дейността си с други донори и се опитваме да формулираме така реалистични очаквания за това какво можем да направим извън специализираната ни ключова дейност. Като разбира се, се обръщаме към партньори е, не само от тези страни и дейност, общата ни дейност може да се случи едва когато има допълнителни ресурси. И накрая, каква е ключовата ни дейност, какви са примерите за проектите, по които работим? През 2015 година се навършиха две пълни години от дейността на фонда. Ние сме е, организация за подкрепа на демокрацията и нашите постижения се признават включително и от Европейския парламент в доклад гласуван през юли. Ние работим в подкрепа на гражданското общество и това бе отразено в доклада за европейското съседство. Там работим в сътрудничество с наши партньори Карнеги Юроп, мозъчни тръстове и други. Работиме с тях и те е, дават също важен принос в подкрепа на демокрацията. Считаме, че изпълняваме своя мандат да допълваме донорските програми на ЕСА и други донори. Като ние оказваме критично важна помощ в моменти, когато е необходима спешна дейност, примерно подкрепата на, европе... на арменското е, гражданско общество при референдума за промяна на Конституцията. Имаше само 3 месеца срок, който бе даден от правителството и много донори не можаха да реагират достатъчно бързо. Също така подкрепяме по политически деликатни е, проекти, когато няма възможност те да бъдат подкрепени двустранно. Става дума за подкрепа на политически активисти или лидери в е, Украина или Молдова – с цел да се даде на гласоподавателите нови, други демократични е, альтернативи. Също подкрепяме групи, е, свързани с разработ... развиване на демокрацията, които не биха могли да получат друга подкрепа от е, донори. Примерно Аутомайдан в Украина, която се бори с корупцията, за борба с корупция по така по един иновативен начин. Тя се роди след реалните събития на Майдан. Граждани, които пред... карат коли в града и се опитват да открият примери за корупция на полицията. Те получиха финансиране от нас и сега много интересни случаи е, разкриват. Е, има и филмов е, материал, който доказва корупция, свързана и с бизнеса. Използват се дрони и други модер... друга модерна технология в помощ на разследвания. Значи, по този начин ние инвестираме в нови е, форми на активна дейност. Също подкрепяхме и е, медии, които разкриха много големи е, скандали с корупция. Ние работим с партньори, които съществуват в най-трудни възможни обстоятелства, включително в Сирия – и подкрепяме гражданското общество и структурите на местната власт за установяване на законност и свобода на медиите. Работим също и близко до турската граница в Сирия, в Египет и Азербайджан. Много се сви гражданското общество в последните две години и ние там оказваме ключова подкрепа на групи, за да продължат своята дейност, независимо, че е трудно в тази политическа среда. В една толкова враждебна среда ние получаваме искания за подкрепя. Те ни е, свидетелстват колко е необходима солидарността с тях. И подобни активисти са напълно наясно с рисковете, които са свързани с тяхната борба. Нашите гъвкави процедури ни дават възможност да подкрепяме конкретни нужди на активисти, работещи в такъв контекст, включително и с закрила на тяхната идентичност. Нека да ви дам няколко цифри за нашата дейност. 2015 Фонда финансира 114 нови инициативи, 90 бяха в спешен порязък, порядък. Получихме 842 искания за подкрепя, така че е, съотношението на одобрени е, и получени заявки е около 10, 1 е, към 10, 10-12%. 112 визити за мониторинг а, са извършени на отпуснати а, е, помощи е, на организации, на които е отпусната помощ. Всичко това не би било възможно без ефективни управителни структури включително подкрепящи е, правителствата и без активното участие на институциите и на Европейския парламент. Не само с девете евродепутати, които са член на нашия борт, но и с активния интерес на всички останали. Благодаря ви и сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин Помяновски. Сега давам думата първо на колегите, които са тук в е, залата и са заявили желание за изказване. Господин Брок е тук и е член на управителния съвет на вашия фонд. И господин Гжип сега ще се изкаже. Е, благодаря, господин председател. Искам да посоча е, следното. Е, господин е, Поменовски и неговото изложение наистина са повод за радост за мен, защото в действителност по този начин се иллюстрира много добре това, което е отразено в доклада, който беше обсъден и след това прият на пленарна сесия. Този доклад обобщава всички инициативи, всички действия на фонда и разбира се, съдържа е, детайли във връзка с финансовите въпроси. Благодаря на господин директора за това обобщение, което той току-що направи и е, което изцяло е, отговаря на съдържанието на доклада. Ние научихме, че 273 е, различни инициативи бяха подкрепени. Става дума за съседни страни, като Русия, например, или Беларус, или пък страни, които са по-отдалечени, като Египет, например. Така че ние виждаме че се е, създава баланс между непосредствената близост и е, връзките с по-далечни страни. След това тези инициативи, които е, са постоянни, 6 инициативи е, са в е, съседните страни на Европейския съюз, виждаме, че е, това географско измерение вече е факт. Аз мисля, че трябва да се подчертае, че фондът функционира при все по-трудни условия. Защо? Защото неговите инициативи е, се провеждат в конфликтни зони, което със сигурност не улеснява задачите на фонда. Въпреки това, аз ценя много е, новите формули, които се предлагат в е, фонда по-специално в неговите действия и също искам да подчертая, доклада на а, Нидерландия. Господин а, директора показа подкрепата на Нидерландия в а, борбата срещу огромната пропаганда, която се води от Русия. И сега, когато финансовите източници трябва да се проследяват. Мога да посоча, че наистина има е, общностни е, източници на финансиране, които е, имат различия в траншовете. Трябва да имаме редовна подкрепа и също така съвсем конкретна по определени инициативи и точна. Искам също така да е, подчертая холандския проект, е, за който говори господин директора. Дали този опит може да бъде мултиплициран по някакъв начин не само по отношение на общностните източници, но и при намиране на външни източници. Дали тази инициатива може да бъде разширена? Тъй като говоря за финанси, искам да подчертая, че Норвегия се присъедини към групата на страните донори. Канада също прие да оказва подкрепа на един проект за Украина и сега си задавам следния въпрос. Дали за да се осигури дългосрочно и стабилно финансиране не би било полезно да се подпише международен договор, който би задължил в някаква степен или ангажирал в някаква степен държавите да подкрепят фонда. Мисля, че тук е, трябва да се има предвид и персонала, да се осигурява командирован персонал от държавите членки. Това е много полезно за фонда. Смятам, че държавите членки, които са до някъде специализирани в определени сектори от дейността на фонда, биха могли да представляват източник за предоставяне на персонал. Имам предвид специалисти, разбира се, дали всички тези възможности се използват и е, как протича това на равнище персонал. Накрая бих искал да благодаря най-сърдечно, е, защото всъщност вие обхванахте всички теми. Благодаря на вас и на вашия екип. Благодаря. Ще бъда кратък. Аз също искам да се присъединя към поздравленията към дейността на доктор Поемановски. Аз мисля, че той много точно описа извършените дейности и мисля също така, че по този начин се отговори и на нашите очаквания. Става дума за проекто бюджета, за който току-що говорихме. Най-вече е, във връзка с една тема, която е много важна за моята страна, искам да кажа няколко думи. Това е политиката за съседство. Там се опитахме да намерим баланс между политиката за оказване на подкрепа на източните и южните съседи на Европа. Моята оценка като цяло е положителна. Имам предвид оценка за извършената работа. Знам, че има проблем с ресурсите. И може би е, тук бих направил едно предложение, по което да дискутираме по-подробно. Би трябвало да се опитаме да си помислим къде да поставим приоритетите възоснова на това, което се случва днес. От една страна въпросът свързан с Украина, естествено, но освен това, мисля, че трябва да се постави особен приоритет на страните от Южна Европа. Имам предвид е, това, което се случва в момента, мисля най-вече за Тунис, т.е. там е, и на други места да се подкрепи процеса на демократизация, за това са необходими целенасочени инвестиции. Е, има и един обективен проблем, който вие засегнахте. Вчера разговарях и с заместник министра на външните работи на моята страна. Става дума за вноските на различните страни във фонда. Аз мисля, че тук трябва да се работи малко по-опорито. Може би Италия също е в състояние да поеме тази функция. Имам предвид следното, междувременно условията се подобриха, за да бъде е, изпълнен този план. Аз мисля, че като цяло оценката на извършената работа е положителна. Искам изрично да е, поздравя доктор Павановски в случая за извършената работа. Благодаря. Господин Ланстор. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Благодаря на Яржи Поменовски за доклада. Също съм на мнение, че годишният доклад, който беше представен тук, е а, много успешно изготвен и в а, печатно отношение. Аз мисля, че две неща трябва да вземем предвид тук. Първо, факта, че от две години се работи в тази насока, това е относително кратък период, поради което стратегически добро беше решението да се осигури последователност на персонала и сега ние сме във втория цикъл с същото ръководство, изпълнителен комитет, както във първия цикъл. Мисля, че това е добре, защото сега ще получим окончателна оценка и ще направим изводите за първия цикъл, т.е. в стартовата фаза, какво сме успели да направим и какво не толкова добре сме направили. Втората фаза, както посочи господин Поменовски, е следната. Ние имаме разширен географски мандат. Е, това, което беше включено първоначално в е, устава беше заличено от е, управителния съвет. Това беше малко необичайна мярка, обаче в крайна сметка това означава повече работа за персонала. Всъщност за нас са необходими и повече средства от държавите членки, за да можем добре да изпълняваме задачите си освен призива към държавите членки, ние бихме искали и лична подкрепа. В началото държавите членки имаха предвид е, командираване, но с изключение на Дания до сега нито една държава не е изпълнила това. Радвам се, че в парламента има толкова широк консенсус по отношение на оценката за извършената работа. Е, мисля, че дебатът е, ще бъде оживен и се радвам, че е, всички политически групи с малки изключения ще подкрепят доклада. И аз смятам, че наистина този доклад е ценен принос към спазване на европейските ценности и разпространяване на демокрацията. Госпожа Остревичус. Господин Остревичус. Благодаря, господин председателю. Поздравявам от сърце Ежи е, Поманьовски за, е, и екипа му за този доклад е, относно дейностите през 2015 година. Това, което ЕФД показва като свой мандат, включва широка гама от чисто географски аспект е, от съседни държави, окръжаващи е, Европейския съюз. Пространство, в което не цари мир и където не се чертаят само положителни тенденции. Забелязваме намаляваща демокрация, разпадащи, губещи економии, държави в сериозни затруднения около целия Европейски съюз. И е, като се има предвид това, мисля, че ЕФД и има изключителен политически профил, който той осъществява изключително акт, е, проактивно. Под, чрез фонда ние можем да очертаем разликите в нашето сред нашите преки съседи. Специално искам да подкрепя дейността на ЕФТ за провеждане на изследването за рускоязичните медии в страните от източното партньорство. Споменат бе, споменато бе от ръководителя от ЕФД. Това е всъщност възможност да очертаем ясна разлика между това, което в миналото виждахме като руска дезинформация и пропаганда и мисля, че резултатът от тези проучвания ясно, подчертавам ясно, показва, че външната дейност и насочването на вниманието към дейностите в Стратком наистина показва, че сме реагирали правилно на опасностите, които се надигат в тази информационна война. В този ред на мисли, мисли колеги, мисля, трябва да признаем, че ЕФД е важен инструмент за прилагане на политиката на съседство на Европейския съюз. съвет. На добър час ви желаем за бъдещето. Има голямо съперничество за ресурси, за подкрепа, за Интересно тези 114 инициативи за 2015 година ще ни позволят ясно да покажем, че Европейския съюз носи е носител на качества, които трябва да бъдат критерии. Въпросът ми е за сътрудничеството ви с мрежата от партньори в е, страните, в съседните страни. Това е важно и необходимо предвид ситуацията. Какво е вашето виждане за развитието, да речем, разследване срещу корупция и доколко устойчивостта на проектите е получила подкрепа на ЕФД през годините 14 и 15? Доколко можем да очакваме това и за в бъдеще? Доколко ресурсите, предоставени от ЕФД, е помогнал, са помогнали да се установят и да добият устойчивост? Поздравления за вашия екип и всичко най-добро за бъдеще. Благодаря. Е, Antes de darle la palabra al señor Pomianowski, voy a hablar yo como diputado de Izquierda Unida. Bueno, para nosotros е... Благодаря. Преди да дам думата на господин Поменавски, искам да посоча следното. Винаги съм казвал, че тези инструменти не ни харесват особено. Може би това е едно лошо копие на Националната фундация на САЩ. И начина по който се използват също за особен вид човешки права. понякога е, дори е, се стига до е, границите, що се отнася до хартата на ОНЕ. Така че трябва наистина да а, се проследи тази линия. Може би а, сме прекалено концентрирани а, върху руската пропаганда, може би а, има и други видове пропаганда, да речем CNN. Има сега комитет какво е пропаганда, какво е журнализъм и аз мисля, че е добре тези неща да се изяснят. Е, в случая ни е необходим противовес. Става дума за е, укрепване на поларизма в медиите, независимо от това, че сега има руски медии, е, има и Юниор, CNN, CBS, Fox и така нататък. Моята политическа група е до някъде загрижена от тези инструменти. Сега още веднъж искам да дам думата на господин Поменовски. Thank you very much. Благодаря много за всички коментари и въпроси. Ще се опитам да дам кратък отговор на всички. Кратък, но надявам се удовлетворителен отговор на коментарите. Първо, благодаря на господин Гжип за това, че е, очерта нещата в по-широка перспектива, не само за 2015 година. Това е споменато и в доклада, че е, Европейския парламент оценява първите две дейности на фонда и 2015 година така насочва към бъдещи дейности. Да, така е. Наблюдаваме и следим за стриктно спазване на правилата и политическите насоченост. Да обръщаме еднакво внимание на партньорите по източното и по южно партньорство. Подходът 50-50 продължава да се спазва и е, присъства сред нашите оперативни приоритети. Конкретно на въпроса ви за международното споразумение, което би могло евентуално да създаде нова правна форма за фонда и е, съответно стабилно финансиране. Трябва да кажа, че този въпрос е, е обсъждан вече и по, продължава да се обсъжда сред ръководните органи. Нямаме обаче постигнат консенсус. Процесът е дълъг и политически деликатен. Е, така че да, това е дългосрочен план, интересно решение, но ние за сега не разполагаме с конкретно предложение. Но да, факт е, така ще гарантираме дългосрочна устойчивост. В момента ние разчитаме на финансова подкрепа от държавите членки, а за оперативната ни а, дейност, получаваме средства от Европейския съюз. Господин Ламсторф, да, имаме подобен процес. Имаме и старши съветник от Дания. По отношение му нашия начин на работа за руската пропаганда и липсата на баланс в рускоязичните медии, ще кажа да, тази методология и този подход може да се използва и относно дейности, медийната дейност на Даеш, но тук говорим за две различни явления. В единия случай имаме е, инструмент под държавно управление. Докато във втория случай говорим по-скоро за сектантска пропаганда и като целта е чрез медиите да се привлекат последователи. Така че методология да, но тези явления не са толкова сходни според нас, така че дейностите трябва да бъдат надлежно разграничени, когато мислим как да противодействаме. Но методологията за всеобхватна реакция категорично се подкрепя от нас. Господин Панцери, благодаря за добрите думи и за добрата новина, че италианското правителство мисли за евентуално допълнително финансиране. Разчитаме много на това. Попитахте какво, какви са нашите важни приоритети, особено на юг. Вече сме 2016 година, аз ви говорих за 2015 година, но нещата не са толкова разделени. Ние особено мислим за бежанците в Турция, Ливан и на други места и смятам, че фондът може да направи повече. Не пропускаме важни възможности. Ние подпомагаме хуманитарната помощ. Да, това е необходимо, но едновременно с това ние трябва да воюваме за уморете и сърцата, е, като, защото ние не им обясняваме света те изпадат в фрустрация, живеят в лагери, където е, дори най-насъщните им нужди не са удовлетворени. И тук ние пропускаме възможността да запознаем тези хора с нашата част от света. И така се ражда една продължителна фрустрация. Да инвестираме в младите, в изграждането на ръководни кадри, в образование, във всички тези хора, които един ден, дай Боже, ще се върнат в Сирия и ще нос, поемат изграждането на нова Сирия. Така че да, това е една пропусната възможност, така е. Не казвам, че нищо не е направено, но мисля, че трябва да насочим повече средства и програми в тази посока. Либия същото. Напусната територия за процеса на държавно устройство, гражданско общество, на естествени механизми за разрешаване на конфликти. И накрая благодаря господин Остревичус, че поставихте този въпрос, колко трудно се работи да, така е. Гражданското общество се свива. Има все по-малко пространство. Това, което става в Москва като законодателна дейност, засяга в Египет, Азербайджан и други държави. Това тази практика се разпространява. Гражданското общество не е заплаха за никое правителство, за това ние трябва да продължим да подкрепяме гражданското общество навсякъде, където хората полагат усилия. И във връзка с друг въпрос, дали ние изнасяме нещо, ние е, реагираме само при запитване. Е, и тъй като ни управляват толкова много държави, ние не изнасяме определен модел демокрация. Работим с хора, които споделят нашите ценности и желаят да ги утвърдят в своето общество. И особено във враждебни условия хората, които се обръщат към нас, ще продължават да получават нашата подкрепа. Но е, е, едновременно с това ние се чувстваме чисто морално по-добре да отговорим на протегната ръка. Аз самия бях младежки активист в Полша през 80-те години аз продължавах да се боря, независимо, че получавахме копирна машина от Дания, например. Тоест, ние продължавахме битката, рискувайки затвор с който ми и изпрати копирна машина от Дания, не изнасяше нищо, освен конкретна, конкретния модел копирна техника, не модел демокрация. Същото е и положението с рускоязичната пропаганда. Ние не говорим за борба с пропагандата. Напротив, ние казваме, има рускоязична аудитория, която е изоставена и само един добре контролиран център де, дърпа конците на всички медии там. Това е, е в разрез с, с една наша основна ценност плурализъм на медиите. Т.е. ние не се изправяме с пропагандата с контра, срещу, срещу пропаганда с контрапропаганда. Даваме възможност на хората да имат избор. Така че цялата идея на фонда е да отстоява и предлага ценности, а не да представлява интереси. И ние не можем да отговорим на и да прокарваме всяка отделна политика, германска, италианска, полска, испанска или каквато и да било. Не, говорим за един микс, който формира един набор от ценности. Надявам се, че отговорих на основните въпроси. Ако не, готов съм да продължа. Благодаря, господин Помяновски, казва председателят. Благодаря за посещението ви, за това, че ни представихте годишния доклад и за дебата. С това приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме с следващата сътрудничество между Европейския съюз и държавите от Магреб. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Уважаеми дами и господа, искам да поздравя сред нас господин е, Весткот, изпълнителен директор на Европейска служба за външна дейност е, за Близкия изток и Северна Африка и Михаил Кьолер, директор за Южното съседство. Става дума за ситуацията свързана с Марокко. Координаторите взеха решение да проведем дискусия, най-вече след решението на Европейския съд във връзка с случая Полизарио срещу съвета и по какъв начин Западна Сахара трябва да бъде включена в едно споразумение за селско стопанство и селскостопански продукти. Съществува и възможност ние да бъдем уведомени за посещението на заместник-председателя на комисията госпожа Могерини в Рабат на 4 март и всъщност там беше проучено споразумението за партньорство. Марокко взе някои решения и тези решения ни бяха съобщени от министра на културата. че е, трябва да бъдат е, спрети, е, спрени някои отношения с институциите. Крал Мухамед в заседание на кабинета прие 78 посланици, които бяха определени. и господин Бурита ще дойде в Европа през следващите дни до края на месеца. Ще бъде интересно да знаем какъв начин на процедира да се предвижда. Може би е, това е трудно да се обясни на една страна като Марокко, че при е, правова държава следва да се спазват е, съдебните решения, които не са свързани винаги с политическата воля на някои страни. Това е всъщност принципен въпрос и проблем, който имаме и с други страни извън е, Европейския съюз, не е спазване на е, решение на Конституционния съд на дадена страна. Господин Уескот, давам ви думата. Uh, благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да се върна е, във вашата комисия. Всъщност, за първ път, откакто поех поста за Близкия изток и Северна Африка отговорността за моето назначаване е на върховния представител. Благодаря, с удоволствие отново съм тук и искам да ви е, представя малко фактите, свързани с положението и отношенията ни с Марокко. Както повечето от вас е, са наясно, Марокко е един от най- тесни, най-близките ли партньори в този регион. Много е, топли и широки са взаимоотношения. Имаме споразумения за партньорство и за асоцииране. Е, това се отразява и в е, областите, в които имаме договорки. Селско стопанство, търговия, наука, технология, култура, миграции, борба с тероризма, енергетика и така нататък. В тясно сътрудничество с Марокко сме в много области и това сътрудничество е плодотворно и за двете страни, поне до сега е било така. Настоящото положение се създаде от едно решение, е взето от е, Общия съд трибунал на 10 декември. Съдът излезе с е, решение по отношение на решението на съвета за споразумението за земеделие между Европейския съюз и Марокко. Тук е, става дума за областта Западна Сахара. Е, няма да обяснявам какво е решението. То е в публичното пространство. Можете да видите какви са доводите. Интересното е, че самото споразумение се признава за валидно и само един аспект от него се поставя под въпрос. Европейският съюз и върховният представител излязоха с декларация незабавно и след като се обсъди въпроса с страните членки, бе стигнато до решение, че ние не сме съгласни с решението на съда и ще го спорваме. На 18 декември бе взето решението от съвета и е, проведохме на е, заседание по сътрудничеството за асоци... по споразумението за асоцииране, поставихме и този въпрос и изпратихме ясно послание, че за нас е, това решение на съда не засяга по никакъв начин дългото ни е, партньорство с Марокко. Ние считаме, че правните е, задължения си остават и сътрудничеството следва да продължи. Последва един период на много интензивни разговори с е, Марокко. Много въпроси бяха поставени и за самото решение на съда, и за правните му и политически последици. В рамките на тези разговори аз посетих е, Рабат, няколко часа разговарях там през декември, през февруари генералният секретар на външното им министерство посети Брюксел. Отново бяха проведени дълги разговори, за да се разясни, изяснят последиците от решението. След това бе е, официално подадено от правната служба на съвета успорването е, на това решение на 19 феврари. На 25 феврари Марокко обяви, че според тях въпросът е толкова важен, че искат да а, ни покажат колко важно за тях е този въпрос, а, като а, замръзат всички наши взаимоотношения по всякакви аспекти, освен а, свързаните с а, това решение на съда. Тогава се споразумяхме Върховния представител да посети Рабат и съответния министр, министр Борита, да посети Брюксел. Първата визита се е, състоя на 4 март. Върховният представител, заместник председател на комисията, посети Рабат, е, срещна се с е, господин Мазра, министр на външните работи и след това на открита прес конференция отново подчерта колко важно е партньорството за Европейския съюз и страните членки и подчерта, че ние считаме, че съществуващото споразумение е правно издържано и представлява една солидна база за продължаване на нашите взаимоотношения. и че ние сме готови да възстановим в пълна степен контактите си с Марокко и да обсъдим бъдещето ни сътрудничество. Министър Борита ще дойде в Брюксел малко по-късно този месец и ще продължим разговорите след срещата в Рабат, за да уточним подробностите на нашето сътрудничество. Това е, тук се намираме, до тук сме стигнали в момента. Обсъжда се как да възстановим пълно сътрудничество с Марокко. Нашето желание е това да се случи възможно най-скоро. И ще видим кога ще може всъщност това да се случи. Изключително важно е да се реши и правния казус възможно най-скоро. След подаването на официално оспорване на присъдата. Това е, господин е, председател. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които евентуално могат да имат е, колегите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това е господин Кълер. Малко допълнение към думите на наш, моят колега. Що се отнася до е, положението с нашето економическо а, сътрудничество с Марокко. Мога да ви уверя, че в, през 2015 особено сътрудничество с Марокко се развиваше брилянтно. Беше за пример. Марокко провежда преговори за задълбочено споразумение за свободна търговия. Е, и Марокко е първата страна от южното ни съседство, която е, прие предложението за задълбочаване на споразумението за търговия и инвестиции с ЕС. През 2015 се консултирахме и с е, партньорски страни в Южното и Източното съседство тогава Марокко бе много активно в тази консултация и излезе с много амбициозен е, визионерски документ е, с е, ясното решение, че те са взели стратегическо решение да поддържат отношения с Европейския съюз – Разбира се, не като кандидати, но като страна неразривно свързана с Европейския съюз и единния пазар. Те дадоха ред предложения, които потенциално могат да въведат един нов етап на нашето партньорство, един по-високо развит, развит етап, който ще бъде от изгода и за двете страни. Що се отнася до конкретното е, сътрудничество, през 2015 е, цифрите са безпредседентни. Например, ние само по е, инструмента за съседство, това не е единствения инструмент е, за сътрудничество, 225 милиона евро в, за помощи за програми за растеж, е, конкуренция, професионално обучение, реформа на системата на затворите, управление и студентски обмен. Тоест много широк кръг от въпроси за сътрудничество. Също 180-190 милиона плащания бяха извършени. Тоест, всичко говори, че е, много интензивно, е, полезен и плодотворено е партньорството на Марокко с Европейския съюз. Те са, така да се каже, авангард на ревизираната европейска политика за съседство. А с случилото се, което току-що обясни колегата ми през последните няколко седмици, се намираме в малко затруднено положение, защото незабавната реакция на Марокко бе да се замразят контактите с Европейския съюз определен брой седмици. След визитата на върховния представител в Марокко и предстоящата визита на министър Бурта в Брюксел, бихме искали да уточним за какво точно става дума и да стигнем до момент, в който да се премахне това, премахне това замразяване. Няколко проблема се пораждат от това, защото европе... Е, мароканските власти прилагат това решение доста непоследователно. Имаше среща между Министерство на външните работи и наши представители и тогава стана ясно, че външното Министерство на Марокко не е никак е, наясно дали останалите министерства следват е, насоките, които са им били дадени за това как да водят е, контакти с Европейския съюз. Та, нека да бъде ясно, ние не приключихме сътрудничеството, нито ние, нито мароканската страна. Напротив, ние смятаме, че е много положително това сътрудничество и перспективите му. Но проблема е, с Марокко е такъв, че не искаме да правим тези контакти твърде видими. Оттам се получава и едно, едни недоразумения за контактите ни. Е, тук въпросът е до каква степен да има техническо сътрудничество, да се консултират експерти, дали на техническо ниво експерти от Европейския съюз може да контактуват с марокански експерти всичко това ще се отрази на сътрудничеството ни през тази година. И за да очертаем потенциалния риск, изпрати е, ръководителя на делегацията писмо на 12 февруари е, за представителя на министра на финансите, който отговаря за Европейския съюз – като се опитахме да разясним на нашите марокански партньори какви ограничения ще имаме във времето, ако не се възстановят контактите в пълна степен на техническо ниво. Тези рискове са особено силни в няколко области. Знаете, че работиме с годишни бюджети, т.е. парламента и съвета отпускат бюджет за инструмента за е, европейско съседство, който трябва да бъде изпълнен. Изпълнен и това, което не е, е предвидено като ангажименти, ще бъде жертва на именно този принцип на годишните бюджети. Значи, колкото повече изтича времето в новата година, толкова по-важно е да се възстановят сътрудничеството по проекти или мисии, и съответно изпълнението на условия за сътрудничеството за подкрепа на бюджета, защото в противен случай ще бъдем притиснати от времето и възможностите да използваме средствата, които са предназначени за Марокко, ще намалеят и ще бъдат използвани и в други страни, за да може да останат в рамките на политиката за съседство. Общата цифра, така която споделихме, е 5 551 милиона евро. Това е общата сума от е, поети ангажименти за нови програми, е, вече е, ангажименти по започнали програми, за които трябва да се подпише финансово споразумение тази година и плащания по програмата за подкрепа на бюджета или инфраструктури от Европейския финансов институт, е, е, Европейската банка за развитие и така нататък, включително и някои партньорски програми, които Марокко сигнализира, че искат да продължат с доста голяма скорост. Примерно е, програми по туининг между марокански власти и властите на страните членки. Примерно, програмата за трансгранично сътрудничество, която е, започна между Испания, Португалия и Марокко, трябва да е, бъде е, записана вече в финансов план до края на март. Ако не, ще се изгуби съответните суми. Мароканците са напълно наясно с този факт от е, чисто техническо, на чисто техническо ниво няма никакви проблеми. Е, ние е, и не е въпрос да размахваме заплахи. заплахи. Ние имаме ключов интерес да възстановим всички тези контакти и след положителните сигнали, които получи е, върховния представител при е, визитата си в Рабат, се надяваме взаимоотношенията да бъдат възстановени по план и евентуално е, смятаме, че плащанията и ангажиментите ще надхвърлят дори цифрите от 2015. Нашите партньори знаят какво е положението, знаят какви са ограниченията ни. Ние смятаме и сме оптимистични, ще можем да си сътрудничим но смятам, че трябва да може да се върнем към нормалното състояние на сътрудничеството, за да можем да продължим и с амбициите си. Благодаря. Грация, президенте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нямам никакво съмнение, по отношение на значението, което и ние предаваме на сътрудничеството между Европейския съюз и Марокко. За нас това във всички случаи е привилегировано партньорство. Въпреки това, смятам, че в рамките на новата ситуация, която настъпи след е, постановяване на съдебното решение и анулира част от споразумението, ние първо ще трябва да установим дали не носим част от вината при е, проверка на прилагането на това споразумение. И тук трябва да си помислим дали носим отговорност или не. При тази дискусия за нас проистичат два въпроса, които сега трябва да бъдат разгледани, защото тук присъства господин Уесткот, а също и предвид посещението на върховния представител в Марокко. Марокканското правителство след постановяване на решението реши да замрази отношенията, въпреки че това посещение отчасти подобри ситуацията. Аз мисля, че пред нас не предстоят леки месеци. През октомври в Марокко ще има избори, а изборите не винаги помагат, защото има конкуренция между политическите сили, кой е с по-голяма или по-малка европейска нагласа. Така че ако сега се каже, че конфликтът не трябва да се разширява, това е малко трудно ние се опитахме да обясним, че съдиите в Европа са самостоятелни и е, не могат да бъдат излагани на политически натиск, тъй като тук действа разделение на властите. Но проблемът съществува от една страна. Става дума за техническите аспекти на споразумението, определени данни, които трябва да бъдат включени. Но Нека сега да е, се спра на двете точки в моя въпрос. Първо, каква роля може да играе Европейския съюз за да подкрепи усилията на Обединените нации за трайно решение на база на резолюция 1745. Трябва да посоча, че преговорите, които бяха водени от Банки Мун не показаха като че ли толкова добри резултати. Колкото повече време минава, толкова по-трудно ще бъде да намерим решение и дори невъзможно. И второ, ние не трябва да изпадаме в политически застой. Смятам, че в сферата на регионализация може да се действа. Марокко прие закон който ще бъде прилаган, но за южната част на Марокко или Западна Сахара. Точно в тази връзка трябва да водим разговори с мароканските компетентни органи, за да се гарантира автономия предвид е, и опита, който имаме в Европа. По този начин бихме могли да отчетем и това, което се посочва в съдебното решение. Не бива да забравяме, че сега чрез вазивното производство се блокират и някои процеси в рибарството, така че във всички случаи трябва да действаме политически по отношение на Марокко. Е, важно е да се работи и на дипломатическа основа от страна на комисията, от страна на представители на парламента за да можем да получим резултати. Искам обаче да чуя и вашето мнение по този въпрос. Благодаря. Председателят, благодаря. Госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Могерини и на другите представители за всички усилия, които бяха положени за поддържане на Марокко като ключов партньор на Европейския съюз. Мисля, че днес е много важно да не се губи поглед е, от политическите аспекти и е, трябва да поддържаме тясните отношения с Марокко, от години този капитал не трябва да се разпилява и това да се вземе предвид при финалното решение. Аз имам точен въпрос по процедурата това ще бъде ускорена или нормална процедура. Става дума за два месеца, всеки месец е важен в това партньорство. След това аз мисля и искам да потвърдя казаното от господин Уескот. Марокко е един от най-стабилните партньори в региона, с които разполагаме. Ние имаме сътрудничество, което не, което не трябва да се е, нарушава. Е, най-вече, що се отнася до радикацията и е, тероризма, е, също така Средиземноморието и е, Африка. Аз няма да забравя това, което прави Марокко от 10 години във връзка с сигурността и миграцията. Днес аз искам да се уверя, че държавите членки ще останат обединени, защото днес е важно е, държавите членки днес да не се разединяват по това досие. Аз мисля, че първоначалната позиция трябва да се спазва и да остане до края. След това аз мисля, че е, най-вече в кризата това може да се разглежда като трамплин за следващите години, за засилване на политическия диалог е, и също така за предвиждане на някои ключови моменти. В този контекст имам два въпроса. Първият въпрос – как можем да гарантираме имаме координация с посланието от други международни организации, имам предвид от, най-вече от ООН. И втория въпрос, дори съгласно Европейския законодател съветът и комисията спазват международното право, както посочи върховния представител в посещението в Рабат, какви са плановете на съвета, ако се потвърди това решение във въззивна процедура, т.е. кои са а, начините, кои са пътищата, с които разполагаме, за да не се а, създава нов договор Ев... Европа-Марокко и как можем да запазим взаимните изгоди. И още нещо във връзка с а, Западна Сахара, може би а, е, тук трябва да се посочи необходимостта от напредване по това е, досие. Не трябва да губим от поглед три неща. Преброяване на населението. Тук трябва да имаме малко по-основно проучване във връзка с е, хуманитарните помощи и след това мирния процес съгласно резолюцията на съвета за сигурност на ООН и това трябва да бъде проведено по конструктивен начин и също така по безпристрастен начин. Аз мисля, че в този процес ние трябва да запазим нашите ценности, също така да обърнем внимание да няма негативни последици, негативни отражения. Благодаря. Следващият оратор – благодаря, господин председател. Вие знаете, че за моята страна е много актуално всичко, което е свързано с Западна Сахара и за нас това е чувствителен въпрос. Аз мисля, че наистина е много жалко да установим как Марокко се държи като глезано дете, ако дадено съдебно решение не му харесва. Е, Марокко е привилегирован партньор и има доста добър статут. И сега, е, тук се говори за лоялност. Лоялност прямо съдилищата, съдебните инстанции в Европейския съюз. Разбира се, трябва с определени стратегически партньори да се поддържат отношения, но в последно време виждам, че Европейския съюз практически става заложник на политиката на определени страни, като Турция или Марокко. Естествено с тях трябва да се поддържат отношения, обаче да им се обясни, че това са отношения, които се базират на респект и спазване на правата на човека. Искам да посоча, става дума за решение на военен съд. Става дума за лица, които са задържани от 3 години. Сега от две седмици те са в гладна стачка. Тук следва да се спазва международното право. Не може е, да се представя плоша светлина генералния секретар. Той говори за деколонизация на Западна Сахара. Трябва да се извършва сътрудничество също и с е, органите на ООН и още нещо което е важно. Защо имаме това базивно производство? Защо се избира този начин на действие? Става дума за съдебно решение защо е, сме поставени под е, натиск по отношение на времето, също така и деколонизацията. Всичко това е, може да наруши стабилността. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Това е госпожа Валеро. Ще говоря шведски, затова много ви моля, служете слушалките си и аз съда тук, на това място. Аз не бях наистина изненадана от решение, защото в крайна сметка е, тълкуването е същото като това на шведското правителство е, и е, това се прави и от леви, и от десни, от години, окупирани области и Марокко няма право да продава марокански продукти от Западна Сахара. И е, за това е, това съдебно решение, всичко друго, но не е изненадващо. Аз бях много зарадвана, на това, защото в крайна сметка там нещата се посочват с истинските им имена. Не става дума за нашето сътрудничество с Марокко, а когато говорим с Марокко, ние не трябва да включваме Западна Сахара, защото това е окупирана област и трябва да признаем този факт. В крайна сметка, е, от аспекта на международното право Марокко няма право да определя ситуацията в Западна Сахара. Освен това, е, всички страни е, в един глас посочиха, че не са съгласни с това съдебно решение. Говоря от името на моята страна Швеция. Тук ние имаме друго виждане за нещата. Например, във връзка с споразумението за рибарство и други споразумения. Швеция е, се съгласи с възивното производство, обаче това не се отнася до тълкуването, а всъщност е, факта, че би било добре е, да се мине на по-висока инстанция с цел проверка. Ние обаче от страна на Швеция, шведските граждани, шведския парламент се надяваме, че решението на горната инстанция ще потвърди решението на долната инстанция. В крайна сметка международното право е международно право. Вие посочихте, че Марокко се държи като разглезено дете. Ние трябва обаче да защитаваме нашите ценности. Сега, един въпрос към вас. До сега съветът, е, респективно Европейският съюз, не е внасял искане за дерогации по отношение на изпълнението на това съдебно решение до момента на е, възивното производство. И сега как е, изглеждат нещата? Е, влизат ли продукти от Западна Сахара в Европейския съюз, защото това би било некоректно. Още един въпрос. Това, което се чете в мароканската преса. Госпожа Могерини е казала, че Европейският съюз и Марокко трябва да си сътрудничат във връзка с обжалването на това съдебно решение и е, в крайна сметка ние легитимираме една окупационна сила. Ние трябва да сътрудничим с Марокко, що се отнася до е, следващата инстанция. Председателят прекъсва. Да, мога, мога да приключа. Искам обаче да кажа все пак нещо по тази тема. Председателят, аз също искам да кажа някои неща, но господин комисаря чака отвън. Затова много ви моля колегите, които желаят да вземат думата, да спазват регламента за изказвания. Господин Уесткот, вие сте следващият. Можете ли за една минута? Господин Хауит. Е, Несъмнено, първо е много важно да гарантираме правна сигурност, но също така да не говорим само, че съдебното решение е проблем. Ние имаме съответни проблеми. Ние говорим също за подкрепата на демокрация в Марокко и така нататък. Малко попаднахме в клопката на това съдебно решение. Ние като парламент трябва да покажем, че е, имаме по-широк поглед, ако искаме е, да развиваме отношенията си с Марокко. Мисля, че е съвсем уместно е, комисията да взаимодейства с Марокко по обжалването на делото, но трябва също да внимаваме по този въпрос, е, тъй предвид независимостта и необвързаността на съда Въобще призовавам институциите към осторожност при пълно зачитане на правото. А, а иначе бих трябвало да помислим как можем да помогнем. Мисля, че господин Уестколт и господин Кълър говориха за настоящо положение в Марокко, защото не става дума само за Европейския съюз. Банки Мун прояви критично отношение към поведението в Марокко. Не бива да възразяваме на ООН, дума да не става. Ние смятаме, че трябва да кажем, че европейски делегации също могат да изразят мнение. И накрая, Арабската лига е, там е, също е, е прекратено, отказано е срещата. А по този въпрос също трябва да се произнесем, защото ние искаме Марокко да бъде част на по-широко арабско решение. Нека не стесняваме дискусията. Председателят, благодаря. Благодаря. Ще спазваме регламент от една минута, защото иначе ще прекратя дискусията. Господин Милнон. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията, която получихме от господин Уесткот и господин Кьолер. Първото, което днес искам да посоча е, че е добре, че госпожа Могерини беше в Рабат. Много е важно да се покаже как изглежда ситуацията, да бъдат премахнати недоразуменията и да се гарантира добра комуникация с правителството. Както казахме, Марокко е изключително важен партньор за Европейския съюз и така да се каже, е, напредничев е, партньор, стратегически партньор, що се отнася до енергетиката, миграцията, е, сигурността, борба с тероризма, също така економически и културни аспекти. Разбира се, да не се забравя и рибарството. Има много задачи, които Марокко трябва да изпълни по отношение на международното право, обаче трябва да не се забравя, че тези отношения са много важни. Те са дълбоки, датират от много години и не бива също да се забравя, че те са белязани от положителен климат като разбира се се изключат някои отделни инциденти – трябва да се вземе предвид и решението на съвета и трябва да се опитаме да работим в посока тези отношения да вървят в положителна посока, както каза господин Келер, и да се преодолеят трудности от последните дни. Благодаря. Председателя, дами и господа, след като заявих, че ще трябва да приключа заседанието по тази точка, не е, мога да приема повече изказвания, също и тези, които са заявили изказване, няма да могат да се изкажат всички. Господин Гурек. Благодаря, господин председател. Наистина трябва да се каже, че Марокко е една от най-стабилните страни в Африка. Това е дългогодишен партньор, продължение на десетилетия. Освен това, това е страна, която провежда много положителни реформи и дълбоки социални промени, например, що се отнася до положението на жените. Това са въпроси, с които правителството се ангажира и за това заслужава респект от наша страна. Трябва абсолютно да се поддържа сътрудничество с тази страна и кризата, която имаме в момента, е тест за ефикасността на нашата обща външна политика. Ние способни ли сме да заемаме позиции, които да респектират правата на нашите партньори или не. Позицията на Марокко във връзка с положението в Западна Сахара е известна от години докато Европейската общност и след това Европейския съюз сътрудничи с Марокко знаем много добре каква е позицията на Марокко по отношение на Западна Сахара. И сега може да има различия в мненията за излизане от кризата, обаче без съмнение Марокко е една от най-стабилните, дори най-стабилната страна в Северна Африка, голям партньор в борбата срещу тероризма. Освен това тя води много конструктивна политика в сферата на миграцията и ние имаме положителни връзки по отношение на също и е, по отношение на мигрантите от Марокко тук в Европа, така че трябва да се излезе от тази криза. Благодаря. Благодаря. I'm sorry because I... Искам да изразя е, съжаление, че идвам последния е, среща, но исках да се включа в дебата с една дума. Трябва да зачитаме решението на Европейския съд. Това е наш съд комисията, това се отнася и за комисията. И наистина се чудя как така комисията толкова пъргаво обяви е, че поставя под съмнение е, това решение. При цялото ми уважение към Марока, въпроса за човешките права за нас са по-важни, а Западна Сахара е един брутален пример и случай на нарушаване на основни човешки права. Grazie Presidente. Благодаря, господин председателю. Тук а, нещата са поставени съвсем ясно. европейските организации, включително нашия парламент, всъщност дават на съда ролята на паралелен парламент <clears throat> Говорим за развитие на правото, но на базата на съдебната практика, а не законотворческата дейност на парламента. Не може ние друг да определя нашата външна външно-политически решения. И сме изправени в крайно гузно положение пред суверенна държава, с която имаме подписани споразумения. Всички сме наясно ясно каква е международната позиция на Марокко по тези въпроси и при все това сложихме подписа си, че това, което стори госпожа Могерини, е, както и всички останали призиви, е, всичко това е много закъсняло е, ние изоставаме от събитията, така както е, ние трябва да се извиним пред мероканското правителство за този международен гаф. Нека не забравяме, че нямаме чак толкова много приятели в Средиземноморието. Да си запазим поне истинските такива. Сред тях и Марокко. Благодаря, господин председател, по въпроса за международното право. Това не е непременно срещу Марокко. Съществува редица споразумения, международни а, споразумения в историята, които показват, че Марокко може да приведе много сериозни юридически аргументи. А, трябва да ви кажа, че четвъртата комисия с деколонизацията на ОНЕ също разполага с много подробно досие и е, в очите на Марокко, и това е доказано от тях, това е по-скоро обединение, а не окупация. Това първо. Второ, е, Марокко е стабилен, важен партньор за Европейския съюз, показал качества за правова държава, на демокрация а, и борба с тероризма. Марокко ни е не необходим. За това решението на съда е опасно, защото показва, че Европейския съюз се вижда в свой, съда като свой заместник в международната политика. Така че нека помислим сериозно по това. Разбирам реакцията на Марокко, няма защо да бъдем брутални, но е, и разбирам. Разбирам и усилията на госпожа Могерини да оправи положението и приказвам всички колеги да положат усилия е, за възстановяване на добрите отношения между Европейския съюз и Марокко. Благодаря. Пре, пре, е, благодаря, господин председателю. Следващия оратор. Преди всичко искам да кажа, че бях шокиран е, да проследят това развитие с Банки Мун, който след като направи е, грешка е продължава да е ядосан и е, е казал на външния министр на Марокко, че все така е ядосан, защото Марокко е реагирал така на неговия гаф. Недопустимо е генерален секретар на ОНЕ да използва използва изрази като окупация в, така, в такава ситуация. Така че няма защо да се засяга. По въпрос към господин Уескот, какви са следващите стъпки, които предвижда а, службата за външна дейност, за да след така силния жест на госпожа Могерини, която реагира на място. Благодаря, господин председател, господин Парньо. Е, четири въпроса бяха поставени е, до сега. Първо, политическото отражение на въпросите на сигурността в Марокко е много сериозен въпрос. Ние във Франция, предвид събитията от 13 ноември, трябва да кажа, че това замразява в дипломатическите отношения и това последва. От това последваха по-нататъчни последствия за Европейския съюз. Така че това замразяване трябва да се има предвид, когато говорим за борба с тероризма и сигурността. Това е първо. Второ, е, това, което е, каза и господин Кушнер, е, прехвърля топката в полето на съвета съвета се произнесе, комисията се произнесе, и е, стана ясно, че има какво да се направи по отношение на споразумението в областта на земеделието и рибарството. Така че трябва да се действа така, че въпросното споразумение да доведе, е, до, да, да, да допринесе на място. Е, Трето, миграционния натиск. Много е важно предвид поведението на Марокко от последните години. Ние имаме добро сътрудничество в областта на миграцията, което на фона на настоящите събития е от огромно значение. Е, така че е, това трябва да забравяме. Що се отнася до уреждане на конфликта в Западна Сахара, дали службата за външна дейност обсъжда предложението на Марокко, което е предложено от доста време, и дали се търси решение, което е, буди доверие и за марокканската страна като е хубаво европейската демокрация, извинявайте, дипломация да излезе с съответно предложение, за да не се окажем в задънена улица. Елмар Брок. Никой не сдържа едната минута. За съжаление, е, прекъсвам дискусията тези, които не, са, не успяха да вземат думата, да се сърдят на колегите си, които им изядоха времето. Сега господин Уесткот. Уесткот. Благодаря, господин председателю, и благодарност на всички изказали се колеги за коментарите и въпросите. Очертав... Има, искам да кажа пет неща, надявам се да ви отговоря. Първо, както вие казахте, признаваме, че Марокко е наш най-близък партньор, така че ние трябва да работим заедно за разрешаване на редица важни въпроси. Първо, тероризъм, миграция. Втори въпрос. Отново имахме много близко партньорство по тези въпроси. Огромен въпрос от голямо значение за нас. Искаме да продължим партньорството си. И тъй като това от тези взаимоотношения са отрешаващо значение за двете страни. Аз мисля, че е много важно и двете страни да не забравят това да е, го имат на ум. Това първо. Второ, мнозина от вас поставиха въпроса за политиката спрямо Западна Сахара, тема, която присъства във всичко това. От няколко години ЕСА има пределно ясна позиция за Западна Сахара а именно ние подкрепяме усилията на ОНЕ за постигане на трайно взаимно и изгодно решение, което би дало на населението на Западна Сахара живот, достоен за хартата на човешките права на ОНЕ. Това е нашата политика и както е, госпожа Габриел каза, ние се опитваме да действаме конструктивно, за да постигнем решение в този контекст. Но водеща роля играе ООН. Както каза колегата ви от Франция, нека не опростяваме, въпросът е много сложен. Но ние оставаме в тясна връзка с ООН. Аз на своето ниво работя с заместник генералния секретар и неговия е, е, е, по неговите, неговия екип за, по този въпрос. Трето, правното производство и процедурата. Разбирам правната служба, че правната служба на съвета е поискала ускорена процедура. Причината е, че правните въпроси са важни и трябва да бъдат разрешени максимално бързо, което се отнася и за отношенията ни с Марокко подчертавайки в известен смисъл ограничения характер на съдебното решение. Някои от вас вече го споменахме. Аз не съм обаче юрист и не ми се ще да рискувам да опростявам нещата, но в общи линии съда казва, че трябва да гарантираме, да с нашите споразумения трябва да принесат полза на хората това не е въпрос, който е, решението и споразумението могат да обхванат е, не цялата територия на М- М- Марокко. Така че нека не преувеличаваме значимостта на съдебното решение, но от тук проистичат други важни решения за Европе... други важни въпроси за Европейския съюз и най-вече за съвета на Европейския съюз какъв е правния статут на международните споразумения на е, ЕС. И това, това е въпрос, който изисква глобално решение, не само за този случай. Но ще остава това на нашите правни експерти, те да се произнесат. И освен това, Марокко не е пряко страна е, по съдебното дело. Но е, така намесени са, замесени са. Именно за това се стремим към тесен диалог с Марокко по тези въпроси, опитвайки да разберем е, какво всъщност става дума и да, да отговорим и на техните въпроси. Така че като добри партньори ние искаме да продължим, продължим разговорите с тях е, и да оценим е, последствията от решението. Какво ще реши, как ще се произнесе съда при обжалване, не зная. Представа нямам и няма да коментирам в, този, в тази посока. Какво би решил съда е, е, при обжаване на решението. Но като носители е, на принципа за върховенството на закона, ние ще изчакаме. В съда трябва да изясни въпроса, съда ще изясни, ние ще зачетем това. Е, така че ако искаме да продължим по пътя нататък с Марокко, първо да се върнем на досегашните позиции. Няма причини да не продължим цялостното сътрудничество. Искаме да задълбочим това в редица области, както каза и Майкъл Кълер, Михаил Кълер. Михаил Кълер Искаме да продължим да работим с Марок и да подновим преговорите във връзка с поразумението за свободна търговия, за мобилност и така нататък. Но разбира се, трябва първо мароканските ни партньори да се върнат и да на масата и да кажат готови сме да седнем на преговори. Това очакваме. И е, господин Кълер, едно изречение от мен колегата отговори. Стори ми се, че чух тук колко е важно това ключово пар Марокко ЕСА. Когато говорим а, за финансови ресурси, не говорим за помощ за развитие. Говорим за съвместни интереси. Господин Паньол попита какво ще направим за миграцията. Чудесен пример. А, в портфейла от програми за тази година. Ние планираме сериозна подкрепа 35 милиона евро в подкрепа на миграционната политика на Марокко. Това е в наш общ интерес очевидно трябва да стъпим на правилните правни принципи и тук що чухте е, как ще стане това от Николас, е, но искам да подчертая, че от наша гледна точка не става дума да се използва европейските финансови средства като средство в преговорите с Марокко. Не, ние сме заинтересовани да укрепим това сътрудничество сътрудничество, както сме го правили и имаме сериозен интерес и тук миграцията е само част, да продължим да работим в, в взаимен интерес. Надявам се това да стане възможно в бъдеще. Председателят, благодаря много за това, че дойдохте да ни информирате и да, да отговорите на въпроса ми, въпросите ни.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 заемете местата си, за да продължим. С нас е комисарият за изследване на науката и иновациите, който ще говори за, пред нас за научната дипломация, Science Diplomacy. Защо? Защото мисля, че обхвата на дипломацията трябва да излиза далеч извън рамките на класическата външна политика и е в интерес на Европейския съюз да а, рекламираме, така да се каже, Европейския съюз, а едновременно с това да придвижваме напред определени неща и да поддържаме качествени научни и делови контакти. Знаем, че американците са изключително е, успешни в това отношение, постигат много сериозни резултати. Известно ни е, че, че сред посланията на Европа, госп, господина Кидосе е особено е, активен. Аз като германец така завистливо следя това. И впрочем, това е една тема сходна с друга тема. Културната дипломация, която ние провеждаме отчасти като културна политика в чужбина, но това е също много сериозно средство, което да разгърнем. Няма защо да се ограничаваме само до така наречената студена дипломация. Отдавна не сме говорили по този въпрос, може би е време. Господин еврокомисар, имате думата. Много се радвам, че сте наш гост. Заповядайте. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Аз съм един от първите комисари, който отговаря за наука и научни изследвания и иновации е, и се изправя пред вашата комисия. Изключително, изключително съм благодарен за поканата ви. Когато заех поста си, Обмисляхме какви могат да бъдат целите за политиката на наука, е, научни изследвания и иновации. И е, стигнахме до три основни теми. Открити иновации, открита наука и откриване към света. И именно откриването към света е централният стълб на нашата стратегия за наука и научни изследвания и иновации. И сега искам да говоря именно за тези идеи, е, които разработваме и какво правим в този така стълб, който аз наричам откриване, отваряне към света, но е всъщност дипломация чрез науката. В момента в Европа е, има една картина на много голямо разнообразие с което ние сме в челните редици в света и имаме възможност да бъдем най-добри в, основ, в, основни, в научни изследвания. Защо дипломацията чрез наука не е нова? Това понятие е, е, е до голяма степен е, съществуващо, е, макар че, да речем, кралското общество твърди, че е, дипломацията чрез наука все още не е изчистено като понятие. Тоест, то е в своя зародиш. Затова искам да говоря какво разбирам аз под е, дипломация чрез наука. За мен важни са и ясни са две неща. Първо, че трябва да бъдат решавани глобалните предизвикателства с глобални решения. И в момента нито една страна или нито един учен не може да реши е, проблема сам. И при, примера, който може да отсвети така тази мисъл, е, е че през 1911 година този, който разви теорията за гравитационните е, вълни, е, статията имаше един един автор, това е Айнштайн. А през 2016 година статията, която доказа, че теорията е права, има за автори над хиляда е, учени от различни страни, което показва как се правила наука преди 100 години и как се прави наука днес. И е начинът по който да се справим с тези предизвикателства с дипломация чрез наука е да разгледаме тези предизвикателства от три ъгъл или в три области. Първо, как можем да изградим е, мостове и да подобрим международните отношения. Кралското общество нарича това, този въпрос е, наука за дипломация а второ, как да се обърнем към глобалните предизвикателства посредством напредъка на науката, т.е. науката в дипломацията. И трето, да приемем глобализацията и да работим а, за нея посредством а, по-добри сътрудничество в научно-изследователската област. И нека да кажа какво правиме по първата област изграждането на мостове посредством дипломацията чрез наука, т.е. науката за дипломация. Първо, е, подписахме споразумение за асоцииране с Украина за нашата програма Хоризонт 2020. И нека да ви кажа, това беше уникално – всички учени, научни работници в Украина, които са толкова талантливи, те горят от желание да работят с нашите програми. Те е, са възхитени от нашите програми. Не чувам тези думи е, в Европа. Казваме Хоризонт 2020 е най-голямата, така, но когато отидем в Украина, е, вече разбираме колко са важни тези програми. И е, най-важното е не толкова парите, а мрежите, които са създадени. Тогава можахме да е, постигнем и допълнителни успехи в това отношение. Подписахме споразумение за асоцииране с Тунис отново създаваме мост с една страна, която отчаяно се да нуждае от този мост, за да стане част от нашите проекти. Та тези две споразумения са два много важни момента от нашата дейност през миналата година. А най-смайващото постижение, на което бях свидетел и от което се гордея, е посещаването на е, ускорителя на частици в Близкия изток. ЦЕРН, знаете, че в Европа има такъв, но и в Аман има, в Йордания. И мога да кажа, че бях свидетел на магия там. Заседавахме с учени от Израел, Палестина, от Иран, хора, които работят с млади хора, от, е, с един е, младеж от е, Пакистан, който правеше докторска дисертация. А ние сме наблюдатели в този проект и, съж, в, и в в ускорителя на частици в Близкия изток и също сериозен е, част от финансирането му, така че сме ключови участници. Скоро ще отидем с върховния представител в Иран и се надяваме, че ще можем да изведем диалога за наука на едно ново ниво, включително и за създаване на инструменти за сътрудничество. Това са проекти, които са част от нашия до бъдеще, е, бъдещите политики към е, тези район. Също участваме в проекта Прима за Средиземноморската област за общи научни, научни проекти, е, особено за устойчивост на производството на храни и е, сектора на осигуряване на вода. За мен това са е, мостове, които ще имат своето въздействие в бъдещето, т.е. ще създадат условията да изведем сътрудничеството на едно ново ниво, сътрудничеството ни с тези страни. Втория стълб на нашата стратегия е как да работим за решаване на глобалните предизвикателства посредством надежни научни е, данни. Е, през е, първата година на нашата дейност решихме да търсим едно ново ниво на, на научни съвети в е, комисията. Създадохме един механизъм за научни съвети, Седем от най-добрите учени в света отделят от своето време, работят за нас и предоставят данни за вземане на решения от страна на политиките по различни области. Ако комисията трябва да вземе решение, ние разполагаме с съответните научни данни. Седмина от най-добрите учени. Един от тях беше е, е, тогавашния директор на ЦЕРН, е, един супер известен математик от Франция и мога да изрещам още много. Та, тези хора ни отделят време, за да, да имаме възможност да се базираме на научни данни, когато вземаме политически решения. За мен това е от ключово значение. Така трябва да се развиват политическите решения и политиките в бъдеще. После е, кризата с Ебола. Много е, хора казваха, че при кризата с Ебола комисията няма да може да реагира достатъчно бързо. Е, а се налагаше да реагираме бързо. За два месеца ние успяхме да предоставим 200 милиона евро и никой всъщност не знае какъв е резултата от разходването на тези пари. Нека да ви кажа – Ваксината, която бе създадена, бе е, създадена благодарение на тези 200 милиона. Тя сега е в фаза на клинични изследвания. Та, е, прекрасни неща се случват в Европа, но ние не оповестяваме резултатите достатъчно ясно. Това трябва да се подобри. Ние е, реално бяхме е, основен участник от научното решение на проблема с Ебола. После работиме в тясно сътрудничество с Междуправителствения панел за климатични промени. Там е, също ние бяхме тези, заедно с генералния директор за научни изследвания, които предоставихме данните на тази институция, ние по този начин подкрепяме и решенията на нашите политици, когато те е, са в е, преговори. Голяма част от данните, на които те се базират, идват от е, нас, от Ев... Европейския съюз. После. Сега, безпредседентната е, криза, е, миграционна е, криза, също се опитваме да използваме научни данни, е, какво всъщност правим. Е, осигурихме връзка на институциите, които искат да помогнат с съответните мигрантски потоки потоци. Над 100 е, е, институции в Европа се оповестих още само в първата седмица. 2024 институции в момента обявяват работни места за бежанци и има и съответно регистрирани кандидатури в създадения вебсайт. Това е един от нашите приноси да дадем възможност за връзка за хора, които имат таланти, но се намират в отчаяно положение. И накрая третия аспект на нашата програма за дипломация чрез наука. Аз го наричам дипломация за наука. Извън Европа се извършват все повече научни изследвания и иновации и ние трябва да имаме достъп до тези знания. Ние сме направили много, за това да бъдем фар, да събираме знания от целия свят, достиженията на научните изследвания. И е, по рамкова програма 7 над 170 страни участват в тази програма и над 5000 международни участници има в нея. Та, е, работата ми в този мандат е да откриваме таланта и да си сътрудничим, защото едно от интересните неща в науката в момента е, както казах, не става дума за отделната личност, не за един, една област и един учен, а въпросът е да има сътрудничество между различни области и различни учени. Например, подписахме един механизъм с Китай около 30 милиона отделя китайското правителство. Ние по Хоризонт 2020 също е, отделяме финансиране за обмен на учени от Китай да идват в Европа и е, от нас да отидат в Китай. Също споразумение с е, Мексико, Южна Корея, Япония, Бразилия и Канада. Е, всички тези споразумения ще възлизат на около 16, е, са възлезли на около 16 милиона. Много е важно да се развива този, е, тази глобален е, стълб на е, дипломацията за наука. И, както знаете, ние говорихме много за европейската област на научни изследвания, но смятам сега, че трябва да преминем към друго ниво, а именно да създадем една глобална област за научни изследвания, за да може да се използва. Ние имахме едно решение е, за използване на съфинансиране през 2015 година, да се търси обща, е, общо пространство за научни изследвания с е, общността на Латинска Америка и Карибските страни. Така че да съчетаем, съчетаем познанията на изтока и на запада и да можем да осигурим възможност за пътуване на, или преместване на учените на различни места по света, така ще се подобри и самата дейност по науката. Когато ме питат, не се ли страхувате, че така ще дадете знанията на други, но днес, ако не се споделя информацията, според мен няма да има наука. Трябва да може да, се, да работи в мрежа, защото по този начин и ние получаваме информация, ние споделяме. Така имаме достъп и до идеите. Разбира се, те трябва да бъдат и защитавани. Та, Господин Брок, е, дипломацията през е, нау... Е, чрез науката е една вдъхновяващ момент от европейската история. Споразумението за ЦЕРН бе подписано 1954 година преди договора от Рим. И е, нека да ви е, припомня думите на един е, британски учен, който е останал е, в връзка с Бенджамин Франклин, когато той е подписал Декларацията за независимостта на враг на Обединеното кралство. И е, този учен казва, науките на две страни могат да съществуват в мир, докато политиката, политиците им се намират в е, война. За това благодаря. Нека да работим за дипломация чрез науката. Благодаря. Господин Асис. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Първо искам да ви отправя моите поздравления във връзка с извършената работа. Смятам, че е добре, че е, се показва такова сериозно отношение към научната дипломация. Ние виждаме, че има известна резистентност към културната дипломация, много често се заменя с, хуман... с хуманното измерение. Ние виждаме, че науката днес е изключително важна и трябва да се разглежда равнопоставено с всички останали области. Модерната наука днес не допринася много често за сближаване на народите. Точно обратното създава много трудности. Имам предвид рисковите от химическа война, обаче науката има и други компоненти, други измерения. Може да се използва възможността да бъдат е, сближени учените от много страни, защото те представляват международна научна общност и е, могат да служат за научната дипломация. Една интересна идея. Европа играе важна роля. Ние сме в конкуренция с други региони на света и е, не можем да спечелим много в други сфери, но в тази сфера можем. Е, ние тук имаме наистина възможности да бъдем водещи. Става дума за сътрудничество с страните от Латинска Америка, сътрудничество, което е, следва да се насърчава. И е, Позволете ми един съвсем обикновен въпрос. Какви са реакциите в съвета сред държавите членки? Виждат ли се усилията, които вие сте предприели за насърчаване на тази научна дипломация? Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин комисаря за яснотата на неговото изложение и за волята, която той декларира. Искам да поставя един въпрос. Докато вие говорихте за вашата загриженост, говорихте за страните от Средния изток, Тунис, Китай, това са страни, които като че ли не са толкова напреднали в сферата на изследванията като нас. Говорите за евентуално сътрудничество, което развивате с Индия, САЩ, Русия и в определени сфери аз мисля, че Русия в някои области е водеща. Е, може би ние трябва да си представим отношения, които са по-балансирани от гледна точка на науката и технологията, понякога обаче те не са добре балансирани и това не е в наша полза. Госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз също искам да ви благодаря за вашето изказване и за споделените с нас идеи. Искам да задам два въпроса. От една страна, аз искам да обържа думите си с моята колега Алия Марии. Ще насоча вниманието ви към е, Средиземноморието. Каква е вашата идея да се създаде програма Еразъм специално за Средиземноморието? Това не е въпрос на финансиране, това е въпрос от политическа важност и е, е, тази идея се следва с голям интерес от много млади хора в света. И след това вие казахте, че европейската дипломация има доверие в научната дипломация, обаче има ли научната дипломация доверие и е, каква платформа използва за да е, създаде необходимия дух за защита на европейските интереси? Благодаря. Merci beaucoup. Thank you. Um, uh, благодаря. Ще започна на португалски и след това ще продължа на френски, за да се разберем. Господин Асис, благодаря за отправените въпроси, за думите, които отправихте към мен. Вие напомнихте за науката и за свързаните с нея аспекти. В действителност това е наистина важно и ние знаем това. Знаем, че е, това трябва да се споменава, че сме водещи. Много често в Европа не се осъзнава, че 7 милиона учени съществуват в света повече от 22% от тези учени са в Европа и 30% от знанията се предоставят от тях. Те винаги се цитират и тези хора са в Европа. И второ, вие задавате въпроса как ние биваме възприемани, как ни разбират. Аз мисля, че тук трябва да се направи много, най-вече за сближаване на отделните страни и е, това в полза на една политика на комуникация, е, на наука като инструмент на дипломацията. В Европа съществуват различни гледища спрямо тази проблематика и Мисля, че би било добре, ако министрите на науката бъдат включени в по-голяма степен по въпроси, свързани с дипломацията. Аз съм присъствал на заседания на госпожа Могерини. Тя винаги ме кани на съответни дискусии и аз мисля, че по същия начин трябва да се практикува и в държавите членки. Когато посещавам отдалните страни, виждам, че става дума за създаване на връзка с Министерството на науката и Министерство на външните работи. Сега към госпожа Алиамари. Мари вашият въпрос за сътрудничество с други страни. С САЩ имаме много активно сътрудничество в различни сфери, като например здравеопазването. Там а, нашето сътрудничество е много задълбочено с а, Националния институт по здравеопазване. А, и е, също така е, с е, други научни общности. Наистина е, тези неща вървят ръка за ръка. И каква е възможността, която виждам? Виждам възможност САЩ е, да е, развиват е, цифровата част, която е, е много напреднала и е, в сферата на е, цифровата економика ние в Европа пък сме много силни в традиционните индустрии и има симбиоза, и има капацитет за сътрудничество, което се очертава много интересно. Например, в е, индустрията 4.0 или пък е, бъдещите индустрии, цифровизацията, физиката. Европа е центърът на физическата индустрия, но не е център на цифровата индустрия. Затова ние работим заедно с различни институции на САЩ и също така с САЩ виждам и броя на страни, които работят. Имаме почти 0,5% от бюджета, отделен за тази цел. САЩ също допринасят много за европейската наука в различни сфери. Така че това е изключително важно. В случая с Русия аз имам контакти ще посетя Русия, за да продължа това научно сътрудничество, което е историческо и което винаги се е състояло. Когато погледнем цифрите на програмата преди рамкова програма 7, е, имаме намаление. Мисля, че трябва да се поддържа това сътрудничество с руските учени. Е, след това въпрос зададен от госпожа Габриел във връзка с Еразмус. Както знаете, аз съм а, продукт на Еразмус, много голям почитател на Еразмус. Ще предам а, вашия въпрос към моя колега Тивор Новацки по тази точка. Аз мисля, че е, това ще бъде най-големия и най-интересен европейски проект за младеща и мисля, че е, това, което аз мога да допринеса лично е да допринеса наистина за развитието на Еразъм, ще изпратя вашето послание на моя колега. Както казах, след това вие зададохте въпрос за е, учените и е, тяхната, техните възможности. Аз мисля, че понякога те е, е са в проблем по отношение на комуникацията е, те трябва да споделят това, което правят е, и е, наистина те имат много голяма сила да променят света сега, когато погледнем младите учени, младите изследователи, които започват да развиват такава възможност да поставят в своя дневен ред иновациите и науката. И това е много скорошно развитие защото при много правителства изследователската дейност не е след първите приоритети. Аз е, бях и в Китай, е, говорих с китайския премьер, е, чул го и в две речи. Той говори непрекъснато за иновации и наука и аз бих искал много от министър-председателите в Европа да говорят толкова много на тези теми иновации и наука. Благодаря, господин комисар, за предоставената информация. Аз мисля, че трябва да се вземем по-подробно с тази тема. Разкриване на дипломацията и нейните възможности за тази сфера, е, не само в е, културната сфера, може би на последното заседание бихме, на следващото заседание бихме могли да разговаряме е, как можем да а, допринесем за развитие на а, този тип дипломация и а, сътрудничество. Благодаря господин комисар, че отделихте време за нас и ви пожелавам приятна обедна почивка.